бъде утре. Продължаваме с доклада на госпожа Мария Ренна, въздействие на международната търговия и търговските политики на Европейския съюз върху световните реги за създаване на стойност. Имате думата с 4 минути. Благодаря, госпожо председател. Нашата глобализирана економическа система се базира на фрагментиран масово производство. Повечето от нещата, които консумираме днес, всъщност са е, осъществени благодарение на събиране на части е, в, отдел... в различни краища на света. Използват се прекалено много ресурси, те трябва да бъдат по-скоро ефективно използвани, не се защитават на околната среда, не се защитават работещите и се отклоняват пари. Всичко се осъществява чрез многобройни подизпълнители. Европейския съюз като първи износител и вносител на стоки и услуги трябва и може да направи своята економическа политика, търговска политика лост за устойчиво развитие на всички по този начин да допринесе за по-справедливо в глобализация. На този етап се размиват отговорностите в целия процес и това увеличава риска за експлоатация на работещите, за не спазване на основните права и подсилва нелоялната конкуренция в социален, екологичен и данъчен план. Този доклад се вписва в един контекст, в който европейската търговска политика бива силно критикувана от гражданите, които искат по-справедлива, по-прозрачна глобализация. Този доклад изисква от комисията да предприеме серия мерки, за да превърне световните ценности в отговорни и прозрачни. Няколко мерки, които ще цитирам включването в търговските договори на глава, задължителна глава устойчиво развитие, както и клаузата против данъчното укриване и измами. А също и клаузи свързани с конфликтните минерали, както и с социалната отговорност на предприятията. Нещо, за което говори ОСР или пък създаването на система от етикетиране, с която да се оформят екологични и социални норми на производство. Например, инициативата предприета от Италия днес относно етикетирането, относно доматите, които се произвеждат по устойчив начин. Има и други елементи, които се включат тук в този доклад, например ролята на частния сектор, взимането предвид на цикъла, жизнения цикъл на продуктите. Докладът е вследствие на дълга дискусия относно управлението на глобализацията. Смятам, че намерихме добро равновесие в търсенето на устойчиви цели и развитие за всички. Един от колегите каза наскоро а, казаното от Симон Вей, която казваше, че търсенето на компромис трябва да ни доведе до едно по-издигнато решение спрямо отделната позиция на всеки този, е, тази фраза всъщност е, е, съответства много добре на този доклад. Искам най-вече да благодаря на господин Лас, който присъства тук и който подпомогна много за създаването на този компромис, който ще гласуваме утре. Благодаря. Благодаря. И сега процедурата по спонтанните изказвания, господин Кели. Много внимателно слушах докладчика и мисля, че нейният доклад е много смислен, много балансиран. Аз много се интересувам от търговия. Тя е важна, защото се произвеждат и се продават блага. Благодарение на това Европейският съюз може да влезе в търговски взаимоотношения с държави по цял свят. Това е добре за всички държави държави членки. В рамките на изминалите 4 години търговският обмен не се е увеличил с 50%. Но проблемите трябва да се разглеждат заедно с всички други въпроси. Когато договаряме търговски взаимоотношения, трябва да се допитаме до всички заинтересовани страни, за да успеем да ограничим отрицателните явления. Благодаря. Господин Капуто, благодаря ви, госпожо председател. Търговската политика на Европейския съюз през последните години особено в последно време, много вълнува общественото мнение. Споразумения като сета очевидно не се смятат за добрият път напред. Многобройните протести с цяла Европа показаха, че гражданите се вълнуват от подобни споразумения и че МСП са много важен елемент в световните вериги създаване на добавна стойност. А нашите МСП често се оказват в, в съревнование с дружества от другия край на света, които не спазват същите социални и стандарти, стандарти за качество и за опазване на околната среда. Ето защо борбата с социалният, търговският и екологичният дъмпинг са много важни за нас. Едновременно с това трябва да защитаваме особеностите и изключителното качество на нашите стоки. Не можем да ги продаваме по-ефтино, отколкото те заслужават. Благодаря ви. Думата има господин Мариас. Благодаря. Господин председател, госпожа председател, споразуменията за свободна търговия нанесоха щети на много държави. Мултинационалните компании експлуатираха народа на тези държави а, и се упражнява натиск върху държавите, където властват мултинационалните компании. В много случаи не се спазват конвенциите на МОД. Трябва също така да съществуват клаузи за защита на околната среда. Да се забрани детския труд, експлоатацията и насилствения труд. Това са необходими клаузи, за да можем да променим световната търговия. Арени. Господин Яковчич. Искам да благодаря за а, отличния доклад на докладчицата. Европейският съюз а, има моралната сила да наложи верига за добавена стойност а, в глобален мащаб и а, ние имаме шанс да дадем този ясен сигнал по време на днешния дебат и по време на дискусията. А, ще кажа три неща. В много държави трудът се заплаща много ефтино. А, ще се спра и на програма, на проблема с данъчните обежища и избягването на данъците, укриването на данъци, както и разрушаването на околната среда. Европейският съюз е най-големият донор. Той помага на много държави, с които има договори за свободна търговия. Още веднъж искам да благодаря на докладчицата. Благодаря. Сега давам думата на господин Канети. Мерси, мадам президент, благодаря ви, госпожо председател. Уважаеми член на Европейски парламент, най-напред бих искал да благодаря на Европейския парламент, на комисията Инте и на докладчика госпожа Арена за времето и усилията, които е вложила в, за изготвяне на този доклад. Европейската комисия има предвид позицията на Европейския парламент в стратегията си за дългосрочни инвестиции, отразена и в позицията ни за международната търговска политика на Европейския съюз. Понятия като корпоративна социална отговорност винаги са включени в всички споразумения, които включваме съответните превентивни разпоредби. Припомням ви, че корпоративната социална отговорност е процес на доброволни начала и самите дружества на отговорност за нея. Ще помня някои от дейностите, които сме приели в областта на световните вериги създаване на стойност. По отношение на Европейската търговска политика, мога да отбележа, че наскоро сключите споразумение с свободна търговия винаги включват промишлеността в веригите създаване на свободна стойност. Във всички споразумения с свободна търговия включваме каузи, свързани с обществените услуги и правата на интелектуална собственост. По този начин взимаме превативни мерки срещу корупционните практики и гарантираме адекватни обществени поръчки винаги се включват и насоки за корпоративна социална отговорност и отговорно поведение на международните компании, включително и препратки към конвенциите на Международната организация на труда и независими органи за арбитражно разрешаване. Също така работим и в рамките на Световната търговска организация, а в рамките на общата система за преференции конференции има систематично разрешаване на споровете по отношение на дискриминацията и експлуатацията, работим за насърчаване на работата между половете в всички двустранни и многостранни инструменти, като споразуменията за свободна търговия и обсъждаме темата между на министерските конференции по тези инструменти. Също така работим и по програми за изграждане на капацитет, с което насърчаваме съответните засегнати държави да извършат нужните реформи за гарантиране на нужните социални и трудови условия. В Европейския съюз вземаме предвид водещите вършат значение малко скрани предприятия, като, имаме, като имаме предвид и международно скотство на ООН по отношение на индивидуалните и корпоративни права. Също така се позоваваме непрестанно на международните стандарти на МОД по отношение на условията на труд, забраната на детския труд, принудителният труд и също така работим по прилагането при, по признаването и прилагането на тези конвенции, включително и Хакската конвенция от трети страни. Също така работим и за насърчаване на най-на етичните кодекси за големите компании. Така, например, предприятията с над 500 служители трябва да оповестяват своите данни по отношение на социалните условия, опазването на околната среда, борбата срещу корупцията и случаите на опити за подкупване. Също така има и друг набор от правила, който засяга банкерите, адвокатите и друг вид либерални професии и също така доверителните фондове. Засегнали сме много подобни други теми и в други свои инструменти. Ще продължаваме с тяхното сътрудничество в Европейския парламент по тези теми. Благодаря ви за вниманието.